доклада на Соледат Кабесон Руис относно годишния доклад за дейностите на Европейския омбудсман през 2014 година. Добре дошла на госпожа Орели и на господин Тимерманс. Сега ще дадем думата за 4 минути на докладчика. Заповядайте. Благодаря ви. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, господин комисар и е, дами и господа. Е, е, повечето от европейските граждани е, не, няма доверие на институциите. 46% само имат. Каза, че лоша администрацията в 20% от случаите на казусите. Правото на информация и, и договора за Европейския съюз разследвания има по тези е, теми и трябва да се засили доверието. Е, има е, компетенциите за стратегически и посредически въпроси. Трябва да сега да дам подкрепата си за е, омбудсмана на страните за всички тези години и поздравления за работата. Повече от 23 обжалвания, жалби има, е, повече от 2325 разследвания за един семестър. Независимо от това, най-важното е да се е, подчертаят 17-те е, официални разследвания от стратегическо значение за Европейския съюз, но е необходимо по-добра администрация и прозрачност. Е, искам да поздравя тук за е, постигнатия успех и е, призива на Комисията за вътрешното производство в интерес на прозрачността и този регистр ще стане задължителен. Прозрачност също се изисква и при групата експерти, които представляват основната част от бюджета на Европейския съюз. Има анализ за съблюдаване на основните права в областта на иммигрантите, които идват и индивидуални казуси. В крайна сметка искам да поздравя за отличната работа, свършена от омбудсмана което заслужава нашето одобрение. Но тя трябва да продължи да работи по този начин, по теми, които продължават да са важни, например като прозрачността в здравната тема и защита на здравето и медиите за комуникация в Европейския съюз гарантиране на основните права. В момента е кризата с бежанците. Това е. Ние имаме запитване за съвета и за дискриминацията и ратификация на договора с Маракеш не са случаи на лошо управление. Имаме трябва да насърчаваме едно законодателство, което да защитава правата на гражданите. Повтарям, признаването на работата на Европейския омбудсман през този период. Благодаря за разбирането, за добрия климат и почти всяко изменение е, е прието. Благодаря ви. Благодаря, госпожо Габизон. Давам думата на Европейския омбудсман госпожа Орайли. Много ви благодаря, госпожо председател. Добро утро и благодаря на госпожа Кабесан Руис и на всички докладчици в Сянка, които работиха по този доклад през последните месеци. Документът, който разглеждате днес, е, показва много добро разбиране за моята стратегия и за службата на Европейския омбудсман, за което много ви благодаря. Както нееднократно съм казвала, моята служба не може да функционира успешно без постоянната подкрепа на Европейския парламент. А не еднократно аз и моите предшественици сме получавали тази жизненно важна подкрепа от ваша страна. Ние сме малка служба с по-малко от 80 служители, но сме натоварени с много важна мисия за гражданите на Европейския съюз. И аз правя всичко по силите си, за да помогна на европейските институции да отговарят на все по-високите очаквания на европейските граждани към тях и също така, за да бъдем в а, дух с настоящото време и настоящите проблеми. Благодаря също така на Европейската комисия за нейната подкрепа. В нашата взаимодопълваща се работа ние сме постоянно на връзка с гражданите, защото да се обръщат към нас или с моба за помощ, или за да се бъдат зачетени правата им. Заместник председателят Тимерманс нееднократно и много уместно повтаря, че правовата държава трябва непрестанно да бъде защитавана и прилагана из целия Европейски съюз. Уважаеми че на Европейския парламент за втори път се обръщам пред пленарна зала след встъпването ми в длъжност на 11 октомври 2013 година. Също така съм се явявал пред вас в различни комисии, петиции, заетост, правни въпроси и Комисията по основни права и свободи. Винаги съм взимал преди вашите коментари, ползвам се от вашата подкрепа и това отразявам директно в новата ми стратегия, която в момента прилагам. Благодаря на, на подкрепата, която оказвате за моите по-активни разследвания, както и за преструктурирането на моята служба, за да може по-добре да приложа стратегията. Използвам процедурата на стратегическият диалог, за да може да помогна, да помогна, да помогна на европейските институции да постигнат най-високи стандарти на публична администрация. И след това, моята служба се води преди всичко от жалбите, които получаваме. И днешният доклад отбелязва, че близо 20% от жалбите водят до отказ на достъп до документи, които съм поискала. Подскъщността и правото на достъп до документи трябва да играе жизненно важна роля както в демократичното участие, така и в демократичната отчетност. Европейският съюз поставя много високи стандарти, както и много държави членки, но, пред, но предвид колко важна е ролята на Европейския съюз, това е напълно нормално и дори задължително. Благодаря на господа Кабесон Руис за това, че ми помага, че приема моето моите притеснения за сложният процедура на напускане на европейските служители и е, напускането в полза на частният сектор, който понякога води до конфликтни интереси. Също така се радвам, че Европейската комисия за първи път публикува имената на високопоставените служители, които са напуснали своята пост е, за да работят в частния сектор и евентуалните потенциални конфликти на интереси. Докладът и процедурата се вписва в правилника за статута на европейските държавни служители, за което ви благодаря. Следствие на моите разследвания и следствие на много натиск от страна на Европейският парламент се подобри прозрачността в преговорите за ТПТИ. Според мен това беше отлична, отличен пример за сътрудничество между Европейския омбудсмен, Европейския парламент и Европейските институции за гарантиране на по-добра прозрачност. Същото въжи и за дейността за подобряване на прозрачността по отношение на лобистката дейност и приветствам стъпките предприяти от председателя на Европейската комисия Юнкер в тази насока. Държа обаче да отбележа, че темата за тютюневата индустрия скоро ще бъде обсъдена тук в пленарна зала и трябва да изразя своето разочарование от факт, че Европейската комисия отказа да отговори на моята молба да се публикува систематично споразуменията. Правно обвързващата конвенция на ООН за контрол на тютюневите изделия, която е подписана от Европейската, Европейският съюз, има за цел да гарантира прилагането на специфични правила за споразуменията, които се включват с тютюневата индустрия. Също така работихме в тясно сътрудничество с ЕЦБ за прозрачността при тяхното управление и бих искала да благодаря на председателят Марио Драги за неговото сътрудничество по тези теми, които са от такова съществено значение за подобряване доверието на нашите граждани. Също така очаквам скоро да получа отговор на, груп, на моето запитване за групата за социален диалог в Генерална дирекция Сашко Стопанство. Също така очаквам предложения за подобряване на регистрите за прозрачност и въвеждането на задължителен регистр, който да гарантира и пълна финансова прозрачност, за да може всеки да е наясно кой точно е в а, този регистр и кой има достъп до взимащите решения в европейските институции. Благодаря на госпожа Кабесон Гуис, че включи и моето разследване в областта на медицинските изпитвания. Продължавам да разследвам случая с едно лекарство, което се продава по целия свят и което, което довело до стотици милиони печалби за съответната фармацевтична лаборатория. Благодаря също така на подкрепата на Европейския парламент след отказа на Frontex да изгради механизъм за подаване на жалби след обсъждането на темата в пленарна зала. Благодарим за подкрепата създаване на такъв механизъм, както и за механизъм за защита на лицата, които ще бъдат депортирани от територията на Европейския съюз за създаването на новият механизъм. Също така благодаря за усилията в подкрепа на, моя, на Европейската гражданска инициатива, мерките за защита на лицата, подаващи сигнали за наредност и Европейската на ООН за правата на хората с увреждания. Тук е важен а, е, елемент е създаването на Европейската мрежа на омбудсманите, която аз председателствам, която подобрява сътрудничеството между омбудсманите на различните държави членки. Ще се проведе по-късно тази година много важна конференция тук в Брюксел, в която ще вземат участие всички европейски и регионални омбудсмани, ще обсъдят теми, които са важни за всички ни. Това ще бъде възможност не само за нас на европейско равнище да се получим от опита им, но и за тях да се получат от добрият пример на европейските институции, които често остава незабелязан. Ще поканим всички членове на Европейския парламент да вземат участие в тази конференция. И последният ми коментар е свързан с равнището на отговор, който дават европейските институции след моите разследвания то в момента е от 80% и благодаря на Европейския парламент, че отчита 20% липса на реакция в своя доклад. При след това държа да бележа, че в доклада за 2015 година равнището на отговор от страна на Европейската комисия се увеличило до 90%, което е много удовлетворяващо, което нямаше как да се случи без постоянното сътрудничество на Европейската комисия, всички изпълнителни агенции на Европейския съюз и постоянната подкрепа на Европейски парламент. Накрая държа да отбележа колко съм впечатлена от е, отдадеността на служителите, които работят в Европейската комисия и в агенциите, разпръснати из целият Европейски съюз. По-голямата част от тях демонстрират много висока етика в изпълнението по си задължения хората също така започват да вярват все повече в европейската администрация, тъй като виждат как тя подобравя ежедневно техния живот и живота на техните семейства. Много често добре функциониращата държавна администрация разграничава силните демокрации по света от слабите такива. За да се гарантира възможно най-добра демократична отчетност трябва да се гарантира, че Европейския съюз служи за пример по отношение на най-висок професионален морал, отчетност и професионализъм. Моята цел е да работим съвместно с Европейски парламент за постигане на тази цел. В заключение, още веднъж бих искала да благодаря на докладчика, на докладчите в Сянка, на техният екип и на секретарията за всички усилия, които са положили по на този доклад. Очаквам с нетърпение вашият принос. Благодаря ви. Thank you, Благодаря ви, госпожо Орайли. Сега да чуем комисаря Тимерманс. Благодаря ви, госпожо председател. Бих искал да благодаря на докладчика, госпожа Кабесон Руис, за отличния доклад във връзка с дейността на Европейския омбудсман през 2014 година. Комисията а, а, смята, че работата на омбудсмана в това отношение е изключително важна. Тя, омбудсмана, обслужва идеите и интересите на европейските данакоплаци. И испанската дума за омбудсман, дефенсор дель Пуебло, описва изключително добре функцията на омбудсмана. Ето защо бих искал да благодаря на омбудсмана за положените от него усилия и за доброто сътрудничество както с омбудсмана, така и с всички негови служби. Няколко коментара във връзка с значението на работата на омбудсмана по отношение на прозрачността като гаранция за липсата на лошо управление. Европейската комисия си зададе изключително важни цели в областта на прозрачността и предприе важни стъпки, които също са били отбелязани в доклада. Така, например, ние решихме, че от 1 декември 2014 година всички комисари, членове на кабинета и генерални директори ще трябва да публикуват доклади във връзка с срещите им с лобисти и други заинтересовани лица. На безпредседентно ниво е прозрачността и по отношение на преговорите по ТПТИ. Това е само един от елементите във връзка с динамичните ни отношения с Европейския парламент. Европейската комисия приветства факта, че Европейския омбудсман и комисията Пети похвалиха комисията за проактивния подход – Разбира се, Европейския парламент също играе изключително активна роля. Европейската комисия прие повечето от препоръките на националните омбудсмани във връзка с въртящите се врати и във връзка с функциите на висшите служители в европейските служби, веднъж след като те напуснат поста си. Има и други важни области, в които последвахме препоръките на омбудсмана. Многобройни стъпки бяха предприяти, за да може гражданската инициатива да бъде по-лесно разбрана от хората. Предложението за служба на гранични служители е пример в това отношение. Европейската комисия създаде цялостен механизъм във връзка с закрилата на основните права. Тоест, ние сме учели препоръките на Frontex и на омбудсмана в това отношение. Ето защо смятам, че ние направихме това, което се изискваше от нас което ме води до коментарите във връзка с нивото на удовлетвореност от страна на институциите. Смятаме, че нивото на съответствие с изискванията е високо. 2014 година 86 процента е съответствието. И а, е, за 2015 чухме преди малко нивото на съответствие ще бъде 90%. Това чухме от устата на самия омбудсман преди малко и ние ще продължим да работим в това отношение. Ние сме засегнати в 60% от случаите, които разглеждате, така че за нас наистина е, е важно да постигнем съответствие на 100%. Във връзка с заключенията на омбудсмана, те са различни всяка година, но Европейската комисия винаги е приемала на сериозно препоръките и заключенията на омбудсмана. Вие споменахте нещо, с което не можем да се съгласим. Ще се върнем на въпроса за тютюновите споразумения малко по-късно. Сега, госпожо председател, бих искал да приключа, като благодаря на докладчика и на вас за днешната дискусия. Бих искал да потвърдя отново, че Европейската комисия желая да продължи отличното си сътрудничество с омбудсмана и неговите служби. И е, от лично мое име бих искал да кажа, че госпожа Орайли напълно заслужава а, е, титлата Дефенсор Дел Пуебло. Благодаря ви. Сега господин Валенса две минути. Благодаря. Първо искам да изразя благодарност на госпожа Орайли за работата. Не само 2014, а откакто е, е заела този пост, е, е, тя се справя отлично. Комисията по петициите, доклада на Комисията по петициите за годишната дейност на Европейския омбудсман е не само като едно обобщение и одобрение на работата на Европейския омбудсман, която и да е година, но също и ни напомня за институция, която да бъде повече насочена към услугите и към гражданите и която да а, изпълнява а, най-добрите стандарти. Това продължава да е усилие за нас. Умбуд... Правомощията на Обудсмана за стратегически разследвания по собствена инициатива ни дава необходимия тласък искам в този смисъл да изкажа подкрепата си на обуцмана за по-голяма прозрачност и напредъка, постигнат в тази област по регистъра. Регистъра, който беше създаден съвместно от Европейския парламент и Европейската комисия, цели да отговори на някои от най-сериозните грижи на населението. Над 700 институции, регистрирани доброволно, е, но само около преди, преди седмица още 49 се присъединиха, което означава, че има желание да се справим с въпроса за прозрачността, което е много важно. Смятам, че предоставената в регистъра информация за осигуряване на баланс на представенето на различните страни е сериозен тласък напред и е, смятам, че това ще ни позволи тези, които взимаме решение, да взимаме решение с по-голяма прозрачност и да имаме по-дълбоко разбиране за това какво точно правят европейските институции и Европейския съюз като цяло. Благодаря още веднъж, госпожо омбудсман, за усърдната работа. Благодаря сега за една минутка госпожа Мици. Благодаря ви, госпожо председател. За една година над 23 000 европейски граждани са поискали помощ и са поискали услугите на Европейският омбудсман. Този голям брой подадени жалби показва колко важна услуга извършва Европейският омбудсман за гражданите. Той играе много важна роля за зачитането на правата на европейските граждани и за това, че европейските институции са по-ефикасни и по-добронамерени към европейските граждани. По този начин се повишава доверието на гражданите към европейските институции. Но нека не се заблуждаваме. Институциите трябва да положат още много усилия, за да си върнат доверието на гражданите. Трябва да се гарантира най-висока отчетност. И комисията по петиции може да помогне да върнем гражданите в фокуса на процеса на взимане на решения и този факт да се отрази в по-голяма степен на европейско равнище. Радвам се на публикувания доклад на госпожа Руис, както и доклада, който публикува госпожа Омбусма. Господин си има думата. Κυρία Πρόεδρε, χαιρετίζουμε την εδώ παρουσία της Ευρωπαίας Διαμεσολάβησης. Благодаря ви. Приветстваме омбудсмана Орайли за това, че бе Наистина виждаме истински напредък по отношение на защитата на човешките права. Виждаме и повече прозрачност в институциите, но и не само. В еврогрупата, в тройката, които много често приемаха драстични мерки, които бяха в ущърп на обикновените хора. Предприятите от омбудсмана мерки доведоха до това да се публикува писмо изпратено от Европейската централна банка до ирландските власти. Относно надзора на дейността на тройката и възможния конфликт на интереси между Европейската централна банка, комисията и институциите, и в това отношение омбудсмана изигра важна роля – това са все области, в които възникваше въпроса за наличието на конфликт на интереси. Потокът от мигранти доведе до допълнителни проблеми. Ролята на Фронтекс в това отношение беше важна. Да не забравяме и преговорите по ТПТИ. Това са все области, в които се нуждаем от повече прозрачност във връзка и с различните документи, във връзка с интелектуалната собственост и в това отношение трябва да се спазва принципа на дипломатичност и да се спазва поверителния характер. Гражданите обаче трябва да могат да получат достъп до всички документи, което означава, че трябва да продължите да работите по този начин. Сега комисаря председателя на Комисията по петиции. Like to... Благодаря ви. Искам да поздравя Европейския е, омбудсман Орайли за отлично свършената работа. Благодаря, Емили, за чудесното сътрудничество между вас и вашата институция и моята комисия. Удоволствие е било винаги да работим с вас. Вашата дейност се основава на принципите на прозрачност и на по-голяма отвореност на дейността на институциите. И в това отношение Европейския омбудсман играе жизненно важна роля, за да може европейските институции да бъдат по-отворени и по-гостоприемни за европейските граждани. По този начин се увеличава и доверието в целия Европейски съюз. И тук има един много важен въпрос, който си задаваме в доклада за 2014 година и това е вашата, вашето разследване по отношение на агенцията Frontex. Frontex трябва да разполага с необходимите служители и ресурси, за да гарантира ефикасният контрол на външните градинци граници и за да гарантира, че дейността на агенцията може да обхване цялата територия на Европейския съюз. Радвам се, че Европейската комисия е взела предвид предложенията на Европейския омбудсман при новите разпоради по отношение на Frontex и при подграми твърдения за нарушаване на основните права на мигрантите от страна на Frontex. Бих искал също така да се спра на още един доклад, който беше представен в Швеция, държавата, която най-добре познавам. Съгласно това проучване, европейските граждани не познават достатъчно добре институцията на Европейския съюз. И това е много притеснителен притеснителен факт, защото по този начин европейските граждани няма достатъчно възможност да оказват контрол на дейността на европейските институции и да повлияят върху тяхното функциониране. А това влияние е от първостепенно значение, ако искаме да има ефикасно функциониращи европейски институции. Често, както казах, това влияние е недостатъчно и ми се струва, че по-доброто сътрудничество ще ни помогне да засилим принципите на демокрацията в всички европейски институции. И е много важно всички институции да положат усилия за подобряване на прозрачността и подобряване на диалог с европейските граждани. Много е важно да си отделим необходимото време, за да го сторим. Само по този начин по-добре ще запознаем гражданите с Европейския съюз и ще привлечем по-активно да участват в неговата работа. Благодаря ви за отдадеността на тази цел, госпожо омбудсман. Благодаря ви. А сега за една минута думата има госпожа Обил Гусман. Благодаря ви. Ако има нещо, което е ясно в този доклад на омбудсмана, е липсата на прозрачност на европейските институции и как се отварят вратите за лобитата, за а, групи по интерес, те се затварят пред носа на гражданите и а, неправителствени организации. Особено зле е а, при а, преговорите за ТПТИ е, две неща има, свързани с е, е, обнародване на документи в някои области. Там привилегирован достъп имаше до тези документи. Насоките за работа продължават да са важни за тези документи. Господа депутати от парламента би трябвало трябва тук под ключ да взимаме решение, да пазим тайна на това, което изчитаме и освен това продължават без дебат граждански инициативи с повече от 3 милиона свързани с ТПТИ. Благодаря ви. Две минути, госпожа Алкен. Благодаря ви и аз бих искала да благодаря на докладчик за отличната работа и за отличния дух на сътрудничество. Емили, благодаря горещо и на теб. Ти доказа, че бяхме прави, като те преизбрахме. Чудесно е да разполагаме с истински омбудсман, а не просто с някаква пионка установихме, че всички европейски институции започнаха да свикват с наличието на такава ръководна фигура. Мога да се присъединя към всичко, което каза и най-вече по отношение на Frontex и ролята му за прозрачността. Нуждаем се от повече прозрачност, както в Frontex, така и по отношение на ТПТИ. Направи така, че да имаме по-добра администрация. Какво означава добра администрация? Това означава такава, която обслужва интересите на гражданите. Администрация, която предоставя бърз и ясен отговор на нашите граждани. Всичко това трябва да присъства в системата и като че ли не всички са го разбрали. Например, въпросът за конфликта на интереси продължава да е на лице – а такъв не бива да съществува. Той продължава да съществува обаче в много институции. Никого не го интересува личния живот на един или друг човек. Не може непрекъснато да се занимаваме с въпроса за конфликта на интересите. Да не забравяме и Агенцията за правата на човека. И там има проблеми, които все още не са уредени. Има проблеми с достъпа до правосъдие. Достъпа до правосъдие не се спазва в редица държави членки. И въпреки, че това е задачата на националните омбудсмани, такъв все още не съществува. Ти имаш не само право на поглед върху дейността на парламента, но имаш право и да издаваш препоръки. Благодаря ви. Години, минута и половина, госпожа Еви. Благодаря ви, госпожо председател. От свое име аз бих искала да благодаря на госпожа омбудсмана за нейната работа. Много ви благодаря, госпожо Орейли. Вашата отдаденост е много важна и се оказва много ефикасна за повишаване на прозрачността в институциите. И именно за прозрачността искам да кажа няколко думи. По-голямата част от жалбите и от поведените от вас разследвания са свързани с достъпа до документи и липсата на прозрачност. Прекалено често се отказва на гражданите достъп до документи. Ето защо е крайно време да се даде възможност за по-ясен достъп до разходването на средствата от структурните фондове, например. Все още има прекалено голяма непрозрачност в това отношение. Да, съществуват аудитни процедури, но дори и когато се прилагат аудитните процедури, много често контролираният и контролиращият орган съвпадат. Също така често а, е, средства се инвестират в проекти, които нямат никаква добавена стойност за нашето общество. Тук си мисля в частност за проекта за високоскоростен влак между Турин, Турино и Лион. Този проект е напълно безсмислен и местните жители се оплакват от него вече от години. А, както знаете, този проект е частично финансиран с европейски средства. Ето защо, госпожо Орели, призовавам ви да обърнете внимание на този проект в тясно сътрудничество с Европейската сметна палата. Прекалено много са подобните случаи на нередност. Прекалено много са подобни нарушения и не можем да ги допускаме повече. Благодаря ви за думата има господин Мишел Лебрутон. Благодаря ви, госпожо председател. Този доклад се отнася до 2014 година и дейността на госпожа Орайли. Признавам, че госпожа Орайли се опита да подобри прозрачността при действието на Европейския съюз. В това отношение тя предприе две инициативи, които приветстваме по отношение на лобирането. Тя успя да създаде регистър за прозрачност, в който над 7000 лобистки групи бяха записани. Със сигурност този регистър няма да намали влиянието на 35 000 лобистки групи върху дейността на Европейския съюз, но е хубаво да го има. Госпожо Орайли, вие успяхте да подобрите прозрачността в клиничните изпитвания. Информацията относно тези изпитвания отчасти бива публично обявена днес. Така, например, публична информацията във връзка с проучванията по отношение на пускането на пазара на лекарствените продукти. Така знаем каква е истинската цена на научната Същността обаче си имат своите граници. Така, например, госпожа Орайли не успя да постигне прозрачност във връзка с ТАФТА и ТПТИ. Със сигурност документа от преговорите е, беше доста смекчен, но все още има някои проблеми. Членовете на Европейския парламент не получиха достатъчно информация. Европейския съюз пречи да се упражнява истински демократичен контрол върху ТАФТА. Утре ще ни кажете, че националните парламенти не може да се произнесат по този договор, който обаче ще разтърси живота на европейските народи. От друга страна, госпожа Орайли, според мен, допусна политическа грешка, като поиска в полза на мигрантите да се въведе възможност за внасяне на жалба срещу агентите на Frontex. Тази мярка ще се използва, за да може мигрантите да останат в Европа. По всички тези причини аз ще гласувам против доклада. Благодаря ви за минута и половина, госпожа Морвай. Благодаря ви. Една чудесна сутрин в Брюксел отново в Камерата на Европейския парламент. Е, наблюдаваме същата динамика. Имаме Европейския омбудсман, който докладва за своите дейности тя не е правист, така че не може тук да се вмъкне професионално деформиране. Просто един разговор за това, как Европейския съюз да стане по-демократичен и да привличаме гражданите за по-добро лобиране, особено когато става дума за миграцията и бежанците. Имаме една идея, госпожа Орайли. Какво ще кажете да изслушаме е, европейските граждани, когато казват, ние съчувстваме на тези хора, съжаляваме ги, защото това са бежанци от войни, които Запада предизвика, но не можем да поемем повече пристигащи и би било демократично, ако вашите решения отразяваха това. Какво а, правите а, вие? А, вие а, толерирате а, а, водните, борбата с водни струи на гражданите, които се защитават гражданите за, на Европа трябва да се, е, се борят за своите права и е, трябва да е, имат и, и правото за, на референдум. Ние ви обучаваме за, на демокрация. Господин Яр, благодаря ви, госпожо председател. Благодаря и на Европейският омбудсман госпожа Орейли за отличното сътрудничество с Комисията по петиции. Нашето сътрудничество с а, нейната служба непрестанно се подобравя. Ако оценката за предшественика ви беше 3 звезди, на вас ще ви дадем четвърта. С пълно право неоднократно беше повторено, че прозрачността е най-важният елемент във вашия доклад. Нашата политическа група също е убедена, че липсата на прозрачност води до мнителност, съмнения и липса на доверие. Особено важно е, е, са тези съмнения в случая с преговорите на ТПТИ. И има прекалено много неща, които все още не фигурират в документите. Да, имаме достъп до документи при закрити врати. И част от информация, която ние имаме доста в момента, ни позволява да избегнем част от неоснователните слухове. А по отношение на регистъра за прозрачност, мога да ви уверя в пълната ми подкрепа за тази инициатива. При все това, по, що се отнася до конкретните мерки за прилагането на този регистр, процедурата трябва да остане адекватна и да не възпрепятства нормалното функциониране на Европейския парламент. Тоест, трябва да можем по-бързо да а, имаме достъп, а, всъщност по-бързо отговаряме на жалбите на европейските граждани. Ние, комисията по петиции, службата на Европейският омбудсман, съдът на Европейския съюз в Люксембург, всички имаме една и съща цел да отговорим на притесненията на европейските граждани и трябва да се трудничи по-добре в това отношение. Благодаря ви. Приемате ли синя карта, господин Яр? Mr... От господин Фонсулика. Okay, 30, sec 30 секунди за въпроса. Hello, yes. Thank you very much. Много ви благодаря. Уважаеми колега, Както знаете, Европейският омбудсман през 2014 година започна поредица от разследвания. Предвид трагичното положение с мигрантите, кое, което разпокъсва европейските Европейския съюз и държавите членки. Не смятате ли, че Европейският омбудсман би трябвало да започне разследване за спазването на Шенгенските споразумения от страна на държавите членки, както това засяга европейските граждани? Благодаря ви. Господин Яр, имате думата. Първо, Смятам, че е много уместна идея Европейския бусъм да се заеме с този въпрос. На второ място, нека да си го кажем откровенно. Изправени са пред огромен проблем, свързан с мигрантите в Европейския съюз. Но аз съм много зачарована от липсата на единност в конкретни случаи. Би трябвало да сме солидарни, а не да се караме в случая. Така че се обръщам към всички институции, комисията, парламента, съвета и Европейския омбудсман. Нека да работим заедно, за да намерим отговор на проблемите. Европейските граждани искат да чуят поредното описание, е точно е проблема. Те искат конкретни решения и за това да имаме нужда от тясно сътрудничество помежду си. Благодаря ви. А сега задам думата има госпожа Сильви Трудно е в рамките на една минута да се засегнат всички дейности на Европейския омбудсман. Изключително многобройни са тези дейности, но те ни показват, че Европейския омбудсман е на разположение на европейските граждани, което е похвално. Съвсем накратко ще се спра на една тема, а именно дейността по отношение на прозрачността в европейските институции и сред лобистските групи. Вие се опитвате да гарантирате е, работа на европейските институции, в която да не присъства конфликт на интереси. Ето защо през последните години се появиха кодекси за поведение и се е, създадоха специални регистри е, за лобистските групировки. Разполагаме ли обаче с достатъчно инструменти, за да може да действаме? Как да сме сигурни, че съвета ще се включи в тези общи усилия за прозрачност при отношенията с лобистските групи? Та въпросът ми е, не е ли крайно време да предвидите създаването на независим орган, по името на компетентния орган за прозрачността във Франция. Така няма да има частни или публични конфликти на интереси на политически значимите лица. Благодаря, господин Гарик, една минута. Благодаря ви. Първо, бих искал да благодаря на госпожа Орайли като омбудсман за работата й. Имаше много искания за информация от вас и вашия екип, както и доклад. Те показват, демонстрират добрата работа, която вършите за гражданите и за Европа. От името на моята група искам да изразя подкрепа на вашите инициативи. Смятам, че това наистина демонстрира, че е добре да се назначи някой за тази работа, който е вършил същата работа и в държавата членка, национален омбудсман, вместо от редиците на Европейския парламент. В Страсбург, когато обсъждахме Фронтекс, търсихме това да се съблюдават правилата за прозрачност. Това са неща, които трябва да се е, казват. Благодаря ви още веднъж за работата, за вашия ангажимент. И е, чудесно е да се повдигне авторитета, за да има повече видимост и на една обществена, този обществен орган. Минута и половина. Благодаря ви, господин заместник-председател. Благодаря госпожа Орайли. За мен е голямо удоволствие да съм тук отново и да получим това, което казахме, петициите и, е, в службата, която е в пряка е, услуга на гражданите. Е, да се направи също едно проследяване е, интерактивно за е, приключването и резултатите от работата. Е, работата на е, омбудсмана е в голямата си част задоволителна, защото въртящите се върти, врати при клиничните изследвания и ТТПИ са от фундаменталните неща и права за европейските граждани. Искам да благодаря лично за работата по мигрантите и бежанците макар че доклада е за 14-та година, защото е, кризата с бежанците ни изправи пред е, едно предизвикателство, едно огледало. Е, ние сме говорили за специалния характер на вашия мандат, на вашата служба и вие сте в търсене на отлична работа, на отлични резултати. Благодаря ви. Благодаря. Една минута, госпожа Кунева. на Европея Ευρωπαία Витрия. Много ви благодаря, госпожо председател. Службата на Европейският омбудсман е една от малкото институции на Европейския съюз, в която гражданите все още вярват и към която се обръщат в, по време на криза. Трябва да гарантираме, че основните човешки права непрестанно се зачитат и това въжи особен, в особено голяма степен за човешките права на мигрантите предвид настоящата миграционна криза. И се радвам, че се полагат все повече усилия за повишаване на прозрачността. Докладът по собствена инициатива на Европейският омбудсман за създаване на механизъм за жалби на Фронтекс заслужава похвала. Това е една област, в която трябва да продължим да работим с непрестанна упоритост, госпожо омбудсман. Защото по външните граници на Европейския съюз хората имат право да очакват техните основни права да бъдат зачитани. Това въжи особена сила за за външната граница между Гърция и бивша Югославска република Македония. Благодаря ви, думата господин, Арно. Благодаря ви. Не съм тук да критикувам омбудсмана, чиято задача е трудна при трудни обстоятелства. 64% от хората обаче не вярват в Европейския съюз. Според статистиката в Обеденто кралство тези хора са още повече изключително нисък процент разкрити а, проблеми имаме. Битълс завършваха спектаклите си, като казваха на публиката, толкова добра публика сте, че искам да ви взема у нас. За съжаление обаче вече няма място вкъщи за толкова много публика. Аз мога да съм публика а, за британския народ, ако британския народ дойде тук в Брюксел и види какво се случва. На юни 23, ти уверявам ви, всички ще гласуват, за да напусне Обединеното кралство Европейския съюз. Благодаря. Минута и половина за госпожа Старас Ферагут. Благодаря ви. Първо да благодаря на омбудсмана Орайли за отличната работа, като крайната цел винаги е, е по европейските институции да предоставят по-добри услуги на гражданите и разбира се, зачитат правата им. Тук се говори, говори много за прозрачност като една от целите и изискванията, основните изисквания и трябва да благодарим за свършената работа и за нормите за постигане на крайната цел и също така и координацията на разследванията. Искам да говоря за а, лошото администриране, за липсата на. А, когато един публичен орган не изпълнява установените норми, тогава говорим за лошо администриране. Например, инициативата срещу дискриминацията вече 6 е, години е в съвета. Няма ратифициране също на договора от Маракеш. Това не предполага ли лоша администрация? Например, във връзка с Комисия на ОНЕ за лицата с увреждания. Е, искам да попитам тази директива срещу е, дискриминацията и договор от Маракеш. Е, не трябва ли да се ратифицират по-бързо? Благодаря. Две минути, госпожа Киртън Дарлин. Благодаря ви, госпожа председател. Благодаря на госпожа Европейският омбудсман и на нашия докладчик. Докладът показва колко важна роля играе Европейския омбудсман за гарантиране на европейската демокрация и за нейната мисия да се чуе гласа на гражданите. По време на втория си мандат омбудсмана доказа своята отдаденост за увеличаване на прозрачността, зачитане на основните права и подобряване на доверието на обществеността в европейските институции. Разследването относно преговорите за ТПТИ ни позволи да достигнем безпредседентно равнище на прозрачност при търговски преговори, които води Европейската комисия. Увеличи се достъпа до документи. За да постигнем едно добро споразумение ТПТИ, трябва да защитим най-ценните за нас институции, като NHS в Обединеното кралство, например. Прозрачността е обществено значение, за да има доверие в търговската политика на Европейския съюз. И а, се радваме, че дадохте, до, благодарение на вашата дейност, имаше достъп до евентуално на оценката на евентуалното въздействие на ТПТИ за НХС в Обединеното кралство. Вашият глас, гласа на който предава гласа на европейските граждани, беше чут от Комисията по петиции на Европейския парламент. Също така ви благодаря за инициативата създаване за механизъм за жалби за мигранти, за да се читат основните им човешки права от Frontex. Усилията ви за да се гарантира, че докладите на Европейската агенция по лекарствата се публикуват по отношение на клиничните изпитвания не само гарантира по-голяма прозрачност, но и нова стъпка напред, за да може лекарствата за спасяващи лекарства за болести като хепатит С, например, са на достъп, достъпни за широката общественост. Дейността на Европейският омбудсман до момента ни кара да сме уверени, че тя ще продължи да прилага своята стратегия. Ние всички очакваме по-нататъчната ви работа и очакваме по-нататъчно сътрудничество с вас и с екипа ви. Благодаря ви. Има искане за синя карта към вас, госпожо господин Арнот. Приемате ли въпроса? Имате 30 секунди, господин Арнот. Много ви благодаря. Знам, че вие искате да дадете гаранции за ТПТ и това, че те няма да се отрази на NHS, но а, това в момента противоречи на това, което излиза като информация от а, профсъюзите в Обединеното кралство. Напълно ли отричате тяхната позиция? Благодаря, господин Ахмед, Мисля, че напълно покъщно сте разбрали казаното от мен току-що. Аз казах, че за да се гарантира общественото доверие в търговската ни политика имаме нужда от повече прозрачност. И получването, което беше направено от синдикалната организация Unite е много притеснително. И правителството на Обединеното кралство е поискало правно становище за въздействието на ДПТИ за NHS. Аз самата на, на призовавам за публикуване на това проучване, както и различни повседни организации в Обединеното кралство и смятаме, че правителството ни трябва най-накрая да го публикува. Благодаря ви сега думата. За една минута има госпожа Томашич. Желим изкористити ovu priliku како бих честитала Европской омбудсменици Емли О'Райли на поновном избору на ту dužnost. Благодаря на а, а, омбудсмана за свършената работа в момента са постигнати наистина внушителни резултати и е, нивото на посветеност в работата е, разкриват много инициативи, качествени инициативи. Е, вашия ангажимент към прозрачността е, на решенията е, са наистина е, впечатляващи е, представителите на европейските институции говорят за цифров е, пазар непрекъснато но тази област промени не само економиката, а и политиката. Затова а, политиката за, за, на затворени врати е част от миналото. Благодаря ви, госпожо Райли. Имате една а, синя карта ще, за госпожа Грапини. Приемате ли е? Благодаря ви. Колеги, говорите за липсата на прозрачност и давате за пример ТПТИ. Може ли да обясните как виждате напредъка на преговорите този процес? повтарям, всичко, което се прави при затворени врати, макар и с добри намерения, създава подозрения. Ако се работи с почтенност и честност, защо да не бъде прозрачно? Всички сме граждани на Съюза и искаме да имаме най-доброто. Благодаря. Още минута и половина. Заповядайте. Госпожа Ятен Маки, благодаря ви Госпожо председател, мога само да се присъединя към благодарностите, отправени към госпожа омбудсмана. Аз бих искала да ви благодаря и лично на вас и на целия ви екип за ефективността, с която работихте. Вашият екип, доколкото виждам от документите, е доста ограничен на брой, но работи изключително ефективно може би е необходимо да засилим ресурсите ви, за да се увеличи и ефективността ви. Така ще може да се насочите изцяло към конкретните цели. Сега бих искала да се спра на Лисабонския договор. В Лисабонския договор е, е разписано, че европейските институции трябва да коват добро законодателство. Смятам, че много има да се направи в това отношение и аз се надявам, че вие ще предприемете действия. Съвета, парламента и комисията са основните отговорници или по-скоро основните виновници за състоянието на законодателството. Добрите правила са важни за гражданите, но те са важни също така и за европейските служители. Европейските граждани не могат да се обръщат към Европейския съд, защото няма такава възможност. Нещо трябва да се направи в това отношение. Благодаря ви. Преминаваме нататък една минута за госпожа Нириада. Благодаря ви, госпожо председател. Приветствам доклада на Европейския омбудсман Емилия Орейли и я поздравявам за отличната работа. Много е важно да има такава служба, особено ако вземем предвид някои конкретни случаи, като разследването в обща политика в областта на рибарството, за да се гарантира, че всички документи са налични. А Европейската комисия до момента не даваше възможност за такъв пълен достъп. Сега вече се гарантира прозрачност. Същото въжи и за преговорите по отношение на ДПТИ. Много е важно че Европейската комисия е в състояние да принуди дадени страни да гарантират прозрачност. Също въжи и за избягването на конфликти на интереси. Също така държа да подчертая колко геройски се бореше Емили Орайли и целият натиск, който оказа върху ЕЦБ и факта, че тя успя да принуди ЕЦБ да изпрати писмо до Ирландия с а, обяснение за средствата на ирландските банки. Благодаря и за непрестанната работа в това отношение. Благодаря ви. За една минута дума да има госпожа Винберг. Благодаря ви. това а, проблема с тълкуването на мигрантската криза в Европа е голям. Има разнопосочни тълкувания. Да не забравяме, че мигрантите на нашите граници са економически мигранти. Много малко от всички тези хора са тук, за да търсят политическо убежище. От гледна точка на човешките права не е нарушаване на техните права, ако върнем тези хора обратно. Frontex трябва да разполага с отделна служба, която да разглежда жалбите на тези, които твърдят, че са били малтретирани. Смятам, че спираме работата на машина, която така или иначе не работи много добре. Господин Звер, минута и половина. Spoštovana е, Варухиня, pravzaprav всяко лето сприемамо то поручило в облики резолюции Европския парламента. Благодаря. По повод доклада смятам, че вие добре вършите работата си, както и моите колеги и несъмнено, несъмнено званието омбудсман дава големи очаквания. Но а, всъщност омбудсмана не може да гарантира спазването на а, човешките права, нито пък това е европейски орган. А, има орган на Европейския съюз, а, който представлява национални органи също така е, наблюдаваме, че е, в случая Патрия са нарушени човешките права и не може да се е, осъществи зачитането. Вие всъщност работите по правото на Европейския съюз и аз протестирах пред друга инстанция, друг орган. Необходим ни е омбудсман, наистина, но трябва да му възложим такива правомощия за защита на основните права в Европейския съюз и възможност за реагиране, когато има очевидни случаи на нарушаване на правата на европейските граждани. Благодаря ви. Благодаря, господин Борацки. Много ви благодаря, госпожо председател. Бих искал да се обърна към господин Тимерманс и госпожа Орайли. Обсъждаме един много добър доклад, който освен всичко друго е и верен, защото информацията в него напълно отговаря на истината. Държа да подчертая, че сътрудничеството ни с Европейския омбудсман е редовна. Ние се срещаме често с Европейския омбудсман. А що се отнася до регистра за прозрачност, идеята много е важна, но е важно и как ще се приложи тя на практика. Друга важна тема е защитането на основните права. Наскоро претит от нас доклад а, за основните права в Европейския съюз показва, че има влушаване на тяхното зачитане, включително и в Европейския съюз и в дадени държави членки. Така че бих искал да пожелая успех на госпожа Орайли и едновременно с това да заявя, че напълно подкрепям доклада. Благодаря ви, думата има госпожа Спинели за една минута. Ringrazio il difensor del pueblo. Благодаря на Европейския омбудсман. Аз бих искала да се спра на въпроса за принудителното репатриране от страна на Frontex. Все повече хора прииждат в Европейския съюз. Европейския съюз се затваря все повече и повече. Има и някои конкретни проблемни случаи с идващите от Турция. Вие казвате, че трябва да се създаде специална служба, която да разглежда нарушаването на човешките права в рамките на тези принудителни репатрирания. Ще може да гарантирате, че контролиращия и контролирания няма да бъдат едно и също лице. Как ще се гарантират правата на тези хора веднъж след като те бъдат репатрирани? Как ще се гарантира тяхното благо, въпреки че определението на благо е много относително? Има много жалби от хора, които твърдят, че са били малтретирани. Какво ще направите в това отношение? Благодаря, господин Чак, и минута и половина. Благодаря ви, госпожо председател. Аз радвам да приветстваме отново госпожа Орайли в парламента и приветствам и разследванията в областта на основните права и проучването до каква степен те се зачитат при прилагане на кохезионната политика на Съюза. Добрата новина от, за, по отношение на фондовете на кохезионната политика е, че те са в интерес на гражданите. Надявам се, че чрез насърчаване на а, спазването на човешките права, на основните права, а, ще бъде основна част от вашата работа. Приветствам инициативата ви за консултация за, по инициативата на европейските граждани. Този инструмент ще бъде полезен единствено ако улеснява гражданите в участието им в европейските дебати и взимане на решения. Омбудсмана а, има а, уп, и, и, в областта на прозрачността и където има проблеми. Не съм съгласен, че а, а, може да се дефинира работата на съвета като лошо администриране. Това е преувеличено. Ясно е от данните от е, службата на омбудсмана, че има повече, от два пъти повече е, оплаквания, които са извън мандата и отколкото е, тези, които са в ефективността може да се увеличи чрез разпространяване на повече информация на колкото се може повече езици. Благодаря ви. Една минута, госпожа Аяла Сендер. Благодаря ви. Благодаря и на докладчика за изчерпателния доклад и на господин Тимерманс за това, че признава испанския термин на защитник, обществен защитник, както и на госпожа Орайли за свършената работа за европейските граждани. Говорим за модернизация, за динамизъм, динамика на институциите и за прозрачност. Основните човешки права в тези, този критичен момент е от компетенция на омбудсмана, Европейския омбудсман и програмата 2020, която засяга основни теми, както каза и докладчика в параграф 22. Важно е да се подобри политиката на комуникация. Както знаете, че това, това знаем, това е първата ви професия. Необходимо е също и един педагогически подход. Вие казахте при признаване на европейските функционери, които работят все повече под натиск и а, това е за сметка на, техното, на тяхното здраве. А, и а, притесняваме това, че в моята страна има значителни е, много оплаквания е, и нужда от сътрудничество с регионалните и националните е, защитници, за да може да се извършат тези дейности на национално и регионално ниво. Благодаря ви, господин Бенито Зилага една минута. Благодаря. Първо искаме да изтъкнем значението на фигурата на обществения защитник. Една необходима фигура за защита на гражданите и е, пред Европейската е, администрация и законодателство. Също така и на е, бежанците като основни жертви на крайностите на Фронтекс. Искам да се фокусирам върху въртящите се врати и е, на усилията на госпожа Орайли в тази област. За съжаление не можем да благодарим на комисията, защото тя показва своята пасивност към преподаване на информация, особено за е, Европейския парламент. Има а, е, много а, 16, а, например, а, е, служители на високо равнище, които напускат своите постове. Е, това е и в агенциите, в институциите. Е, така че това е, е основен начин да, за нарушаване на демокрацията и на частните и публични интереси. Благодаря ви. Благодаря. Минаваме на Catch the Eye. Първия говорител е Яков Чечка puno je toga učinjeno gospođo javna pravobraniteljice puno je toga. благодарим на омбудсмана и а, на кабинета и за работата, но има още много работа. Очакванията на депутатите, както виждате, са високи, също и на европейските институции и а, е, особено на гражданите. Може да разчитате на нашата а, е, помощ а, е, почти всички, на почти всички групи, политически групи на а, парламента. Разчитайте изцяло и на подкрепата на европейското обществено мнение. Затова ние ще направим всичко, всичко възможно така че това, което се върши в Европейския съюз, да бъде достъпно за гражданите. Готова за, говоря за тепете и, и не само за иммиграционната криза. Разчитайте на нашата подкрепа. Очакваме вашия кабинет да продължи по този начин и с още повече решимост. Благодаря ви. Продължаваме с господин Сенадинош за една минутка. Кирия Проедре η προσπάθεια Госпожо председател, усилията положени от госпожа Орайли от преизбирането и на поста европейски омбудсман бяха достойни за похвала. Тя се опита да увеличи прозрачността на европейските институции, да го доближи до европейските граждани, но задачата никак не е лесна. Имаме нужда от по-голяма прозрачност на европейските институции. Получване на Евробарометър от май миналата година показва, че непрестанно намалява доверието на европейските граждани в европейските институции. Редица от препоръките и коментарите на Европейския омбудсман не бяха последвани или не бяха спазени от съответните европейска институция, която бяха отправени като по отношение на клиничните изпитвания. Същото въжи в известна степен и за преговорите за ТПТИ. Така че още много работа чака нашия омбудсман и се надявам Европейската комисия да спази нейните препоръки. Благодаря ви, думата им господин, господин Марина Импито. Сеньора Проводора. Уважаема госпожо Орайли. Вашата дейност представлява гаранция за засилването на европейското гражданство. Вие изхождате от жалбите на гражданите. Жалбите на гражданите, които имат реактивен характер. Аз смятам, че един истински справедлив омбудсман в Европа трябва да действа проактивно. Необходимо е да предприемате инициативи, дори и да не са поступили жалби в това отношение от европейските граждани и да предприемате действия спрямо държави членки или институции. Например, в Дания скоро бе прият закон, по смисъла на който държавата може да конфискува вещите на мигрантите. Това би трябвало да а, ви накара да реагирате, защото това е посегателство срещу гражданството. Бедността. Бедността е най-големия враг на хората. Тя трябва да се превърне в приоритет за един истински омбудсман. Ако се справим с бедността, ще засилим елемента на гражданството. Благодаря ви. Сега комисаря Тимерманс. Госпожо председател, мнозинството на уважаемите членове, които се изказаха, подкрепиха работата на омбудсмана и доклада на госпожа Орайли, така че аз няма да се разпростирам върху това. Искам да огранича коментарите си до два въпроса. Първо, свързан с прозрачност по преговорите на ТТПИ. Аз бих отправил предизвикателството към всеки от депутатите да ми даде е, пример има ли някъде преговори в, по света, където да има повече прозрачност, отколкото в Европейския съюз. И отправя ми предизвикателство към тези, които твърдят, че всичко трябва да е достъпно за обществеността няма международни преговори по международен договор, където части от него да не трябва да се правят е, поверително по различни причини. И именно за това подхода да се е, дава възможност европейските депутати да знаят какво съдържа документа, без да го разкриват, е, е много важно за да може народните избранници да бъдат информирани изцяло, без да се нарушават правата на поверителност. Другата тема, която исках да повдигнат и повдигната от мнозина от вас, госпожо председател, е прозрачността. Ние ще стартираме обществена консултация по прозрачността следващия месец в подготовка на едно предложение, което ще отправим към парламента и съвета за задължителен регистр за прозрачност, кой, който според мен е следващата стъпка за, на прозрачността. Според мен това вече ще е една сериозна крачка напред, ако парламента и съвета прилагат същите правила за прозрачност, които ние прилагаме по-настоящем в комисията. Надявам се, че всички вие които подкрепяте толкова а, прозрачността, що се отнася до комисията, със същия ентусиазъм ще подкрепяте а, прозрачността и а, а, в работата на парламента и особено на съвета. Това отговаря напълно на доклада на госпожа Орайли. Нека да работим съвместно по този въпрос. Thank you, Commissioner Mrs. O'Reilly. Госпожа Орайли има думата. Um, госпожо Морвай, е, съвсем бърз коментар към вас. Е, разбирам активното ви участие, но прекалено много се чува от ваша страна. Моля ви за малко повече разбиране. Госпожа Охайли. Благодаря ви, госпожо председател. Най-сърдечно благодаря на всички взели участие в днешното разискване. Струва ми се, че цялостните, цялостните ви отзиви бяха много енергични и много окоръжаващи и само увеличават моята увереност, че трябва да продължавам да работя за постигане своите цели. Много ценя подкрепата на парламента, ценях я като омбудсман в Ирландия, че цени е много високо и сега като европейски омбудсман. Моята дейност не може да бъде успешно изпълнявана без подкрепата на Европейския парламент. И както отбеляза заместник председателят Тимерманс, голяма част от вас 80-85% споменаха прозрачността, което не просто отразява факта, че голяма част от жалбите, които получавам, са свързани с прозрачността, но и защото вие самите си давате сметка за притесненията на европейските граждани за евентуалната липса на прозрачност, свързана и с липсата на доверие към институциите на Европейски съюз. Ето защо ще продължа да работя още по-енергично с ваша подкрепа в усилията си да направя всички институции на Европейския съюз по-прозрачни. Другата, тема, която беше спомената нееднократно, беше ТПТИ. Както знаете, поведох независимо разследване по собствена инициатива относно прозрачността в преговорите за ТПТИ и, а, и аз си зададох въпроса, който зададе и господин Тимерманс. А, къде е мястото на поверителността в едни търговски преговори и коя информация трябва да бъде обществено достъпна. Но един от вас спомена, че работим в, че живеем в цифрова епоха и независимо дали го искаме или не, има много по-високи очаквания, особено сред младите хора, за това, че някои елементи трябва да бъдат обществено достъпни и смятам, че това е реалност, с която трябва да живеем. Ще се срещна с комисаря Малстрам понеделник другата седмица и ще повдига някои от въпросите, свързани с подушността в преговорите за ТПТИ. Разбира се, за мен е много важно, ако ще се заема с а, този тази тема да получи подкрепа от ваша страна. Друга тема, която беше спомената нееднократно, беше Frontex. Още веднъж благодаря ви за подкрепата за създаването на механизъм за подаване на жалби. Смятам, че, това ще, че този механизъм ще бъде създаден в контекста на реформата на Frontex. Заедно с колегите от мрежата на европейските омбудсмани, които работят много активно по темата защита на правата на мигрантите. Ще видим какво заедно може да направим в това отношение. Още веднъж благодаря. Благодаря на докладчика, благодаря и на вас, госпожо заместник председател, че ръководехте дебата. Благодаря на всички членове на Европейския парламент за интереса и ангажираността към дейността на моята служба. Благодаря ви. Последната дума даваме на докладчика, госпожа Кабесон Руис. Госпожо председател, благодаря на всички за свършената работа, за приключване на този доклад. Той е плод на работата на всички. Благодаря на омбудсмана за това, че тя е всъщност из, изнесе доклада и за всички е, е, обжалвания, които са обхванати. Искам да завърша с един положителен баланс. На, стартирахме по определен път и мисля, че е, можем да завършим добре този ден. Всички сме наясно, че е, това са органи, които са ключови за участието на гражданите и е, на тях им е необходима цялата подкрепа на обществеността за участие в този голям проект. И е, всички имаме задължението да представяме всички граждани и затова, осъзнавайки това, ни дава възможност да бъдем тук. Това е всичко. Благодаря. Още веднъж повтарям, благодаря на госпожа Орайли. Благодаря. Благодаря.